Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, предлагам да започнем съседанието си. Нямам чук, за да ви накарам да замълчите. Но аз се надявам, че постепенно всички ще се умълчите. Онези, които искат да, да си говорят, умал... ги умоляваме да напуснат залата. А сега вече има Мичук. И така, уважаеми колеги, днес е, ще проведем едно заседание, което не е много практично, с оглед на датата, понеделник след обед, не е най-прекрасното време, ще се опитам да избягвам подобни дати, но не съм сигурен дали ще мога винаги да го направя. Това, което ви предлагам е да преминем бързо и да посветим две, два часа на заседанието на комисията по бюджет, за да можем да дадем достатъчно време след 5 часа заедно с докладчика за бюджет 2012 година, координаторите и докладчици в Сянка, за да се изготви стратегията за водене на преговорите по време на помирителната процедура, която ще се проведе утре. Напомням, че утре е първия ден на а, по мирителната процедура а, на 18 е последния ден. Другата седмица и така. Видяли сте дневния ред. Ако няма бележки по него, го приемаме по точка 2 одобряване на е, протокола от е, заседанието, последното заседание, ако няма някакви бележки по него до края на днешното заседание, ще приемем, че е приета тази точка. И сега ви предлагам да преминем пряко на гласуването. Тоест, да, а, тук имаме доста гласуване по точки 10 до 14, след това точка 5, 6, 8, 10. Значи ще започнем с мобилизирането на фонда за помощ. Това е 10 точка. И тук са пет различни досиета по доклада на Барбара Матера. Е, тук чухме представянето по време на миналото заседание и за това ще преминем направо към гласуването. Всички ли имате списъка за гласуване? И така, започваме. С, с Ирландия. Добре, ще ви дам а, думата. Всъщност докладчика ще ни каже как би желала да се гласува. Да, господин председателю. Според реда на който аз имам. Започваме с Австрия, след това Ирландия. Някои документи бяха изпратени по електронната поща, които предоставят информацията, свързана с трите заявления и моби от Ирландия. Тук миналата, миналия път гласувах, говорихме за Гърция. Значи, предлагам да започнем с Австрия, след това Ирландия, след това Гърция, защото е необходимо повече информация по трите ирландски молби, но знам, че секретарията е изпратил документи, така че можем, ако искате, да преминем направо към гласуване. Председателя, благодаря. Значи можем да гласуваме по Австрия тъй като вече е обсъждано. И така, всички имате списъка за гласуване по програмата в полза на Австрия. Има четири изменения, които са внесени от групата на либералите. Може ли да гласуваме по тях блок? Чувам, че се казва не. Тогава изменение 2 на групата на либералите. Кой е за? Докладчик е против. Кой е против? повече от 9, въздържали се, приема се. Изменение 3, а, същото, а, същата тема, докладчика против, Ко е за? Имате нужда от карта или... И така. Подлагам на електронен фонд изменение номер 3. Режим на гласуване. Край на гласуването. 13 за, 12 против, но има а, хора, които нямат карта. Тук един и още един. Значи поздравяваме колегата а, Кар, Калфин във връзка с, а, заклю... с, с изборите. 15 а, за, 13 против но резултата е, че се приема изменението. Изменение 4. Докладчика против, кой е за? Единайсет против. Голямата група го е Измене, а, изменението се отхвърля. Изменение едно. докладчик отново е против. Кой е за? Благодаря, против. Същото мнозинство, както за предишното изменение, което също се отхвърля. И сега окончателно гласуване за доклада с изменение. Така е за? Благодаря, против. Въздържали се четирима против. Приема се. Благод... Поздравление на госпожа Мадера. Госпожо докладчик, можете ли да ни предложите, сега да ни представите е, ирландската тема? Трите е, молби са от Ирландия. Те са свързани с, с 5900 работници, които бяха освободени от строителството, 35 34 е, е, милиона приблизително. Това е в общи линии положението, затова мисля, че можем направо да преминем към гласуване. Благодаря. И ако, ви, ако докладчик е против всички изменения, но добре, не можем да ги не можем да ги гласуваме амблок. Кой е за? Докладчика е против. против, въздържали се. Отхвърля се изменение 3 на Роланда Спак с докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4. А, от либералите. Кой е за? Добре, ще проверим по електронен път режим на гласуване, включително и за хората, които нямат карти. Край на гласуването. 15 за, 13 против, но разбира се, липсват две карти. Значи 17 за и 14 против. Липсват две карти. А значи всъщност само една карта липсва. 16 е, на 14 приема се. Изменение 5. Докладчика е против всички изменения, така че това е лесно. Кой е за? Против. въздържали се, отхвърля се изменение 16 на господин Хартон, коза е за, 4, кой е против, преобладаващо мнозинство. Изменение 1, господин Алваро и групата на либералите, кой е за, Ко против, Голямата група е против. Окончателно гласуване. Докладчика е за. Против. Въздържали се. Госпожа Бетман приема се. Поздравление за докладчика. Сега не остават. Значи това бяха трите ирландски доклада. Остава ни Гърция. И така, по Гърция докладчика отново е против всички изменения. Може ли да ги гласуваме анблок? Е, ще бъде сложно. Добре. Започваме с изменение 2. Кой е за? Благодаря. Против? Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Добре, преминаваме към електронно гласуване. Край на гласуването. И така, 15 на 12, значи всъщност 16 на 13. Изменение 4. Докладчик е против отново. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение първо. За. Против въздържали се, отхвърля се, окончателно гласуване за, против, въздържали се, приема се с едно, един въздържал се. Благодаря, госпожо е, докладчик. И сега ще приключим с доклада за глобализацията. Ще се възползвам, като кажа, че точка 18, точка разни, сме записали преразглеждането на досието свързано с Рено, Рено във Франция. Искам да ви кажа, че след гласуването в бюджетната комисия се стигна до едно объркване да се отхвърли просто помощта. Ние повдигнахме този въпрос на триалога. Коми... Съвета ни помоли да преразгледаме комисията. На тази основа нашия докладчик направи едно ново предложение, именно в съответствие с всичко, което е казано, да подложим на гласуване отново документа не сега, на следващо заседание. И сега продължаваме с нашето гласуване и преминаваме към докладчика Франсуа Алфонси за риболова. Господин докладчик, казват ми, че тук има компромисно изменение. Всички ли ще ни обясните ли, господин докладчик, това за целият текст ли се отнася или това е едно изменение, което беше предложено за консултациите в парламента? Извинявайте, само господин Алфонс има думата и трябва нещо да се направи апостериори е, с продължение на един дълъг период. Е, така че гласуването на парламента ще бъде междувременно. Е, също така имаше едни наблюдения, които бяха направени от групата на либералите и на социалистите за е, финансовите разходи е, и също така свързано с, с тревогата, изразена от Комисията за екологическото въздействие на риболова в международните води, тези, е, които са особено свързани и близо до Европа и където има има улов. Така че този проблем компромис се предлага по него има съгласие. Също така, както знаете, господин председател, предвижда се, че Комисията по външните работи ще даде пояснение по същността на въпроса. Но сега идеята е да ангажираме комисията с поразумение по риболова, която да е свързана с цялата рибна популация, включително с населението на цитираните региони. Това е, е духа на компромис, който е, откроява съображенията, които току-що ви представих. Председателя, благодаря господин докладчик, поздравявам ви с извършеното от вас работа и опита ви да се постигне колкото е възможно по-широк компромис. Всички ли са запознати с този компромис и начина по който ще се гласува? Обръщам се към <laughs> нашите средиземноморски колеги. А, имате ли въпроси? Имате ли в... Да, но имах някои съмнения. Опитахме се да договорим този компромис, чиято цел беше да се добави към текста, в който се казва дали приемаме протокола или не. Ако ще гласуваме дали приемаме протокола, разбира се, трябва да го възприемаме като компромис. Но по три причини. Първата беше вече изтъкната от мен. Второ, текстовете на компромисите не могат никъде да се намерят. Аз се обърнах към секретарията, за да бъдат те издирани но като че ли няма никаква писмена следа от тези изменения. По-нататък, ако бъде отхвърлен компромиса, предложен от господин Алфонси, бихте ли казали дали из, измененията, а, които са внесени от а, група депутати, ще изменят само смисъла на част от а, параграфа или пък ще повлияят върху това дали приеме протокол или не. Не знам дали се изразявам ясно. Всъщност става дума за добавяне на изречение към края на параграфа. Можем ли да приемем изречението, но пък да кажа, че не, не приемам отхвърлянето на протокола? Знам, че всичко това звучи малко сложно, но бихте ли пояснили е, как точно виждате нещата? Бихте ли ни казали какво точно гласуваме и кога? И аз имах същия проблем. Прочетах компромиса, но не съм сигурен кои изменения хваща. Господин Гарига. Господин председател, може би ще бъде по-разумно гласуването да бъде отложено до следващото заседание, докато всички ние, за да прочетем всички ние изменението. Господин Хагланд има думата. Отлагането не би било разумно, защото няма да можем да гласуваме преди гласуването в Комисията по рибно стопанство. Всъщност ние в момента разглеждаме компромис но политически трудният проблем е дали предлагаме да отхвърлим или да приемем споразумението. Е, може би от тази гледна точка би трябвало да гласуваме първоначалните измерения, тъй като компромисът е, не допринася кой знае каква е, полза, тъй като нямаме компромис по целия въпрос. Раймер иска да се изкаже. Благодаря. Говоря в лично качество, без да ангажирам групата. Аз е, посетих Алжир и Западна Сахара през юни месец с делегация на Бундестага и искам тук да се отбележи в протокола, че докато въпросите повдигнати от европейските институции не получат отговор, аз не мога да приема този протокол. Бих искала това да бъде включено в протокола. Това е, е изразяване на лично становище каза председателя. Скъпи колеги, разбирам, че всичко е малко сложно, разбирам, че е имало проблеми от секретарията, не всички колеги са получили всички изменения. Ще се опитам да улесня нещата. Разбирам, че са положени усилия да се формулира един компромис по преамбюла и има заедно с това ясна позиция по споразумението. За да улесним нещата, можем ли да подложим на гласуване, на, отдел, на разделно гласуване, онази част от текста на компромиса, която говори за приемане и отхвърляне. И там се казва The Committee on Budgets calls on the Committee on Fisheries as the committee responsible и да поиска и да гласуваме раз, разделно текста to request that parliament reject the protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution до Kingdom of Morocco и останалата част може да бъде запазена. Приема ли докладчика това решение, което състои в това да гласуваме разделно нези, у нази, онзи израз, в който се говори за отхвърляне? Да, аз мисля, че можем да гласуваме разделно, но искам да отговоря на колегите трябва да гласуваме дали приемаме или не приемаме. Така че, когато гласуваме разделно, трябва да покажем, че приемаме текст, смисълът на текста като приемане или отхвърляне. Добре, подлагам на гласуване текста на компромиса без онова, което се без текста отхвърляне, без да се казва дали отхвърляме или одобряваме. Кой за? Против. Длъжен съм да проверя. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 13 за, 18 против. Има ли някой, който да няма карта за гласуване? Салвадор беше против. 13 за, 19 против. Отхвърля се. Сега подлагам на гласуване изразът за отхвърлянето, което е логично. Кой е за? да се спомене отхвърлянето против въздържали се мнозинство за отхвърлянето. Господин докладчик, мисля, че е безполезно да преминем към изменението, тъй като сме за отхвърлянето. Ето защо аз предлагам да информираме Комисията по рибно стопанство за отрицателното становище на Комисията по бюджета. Ситуацията е малко необичайна. и искам да ви помоля да ме извините по-специално. Искам да, особено колегите, които не получиха документите на време. Не съм сигурна, че разбрахме съвсем ясно какво гласувахме, тъй като трябваше да гласуваме за споразумението, но в крайна сметка ние гласувахме против т.е гласувахме да отхвърлим споразумението. Означава ли това, че ние отхвърляме споразумението? Това ли излезе? Не, вие гласувахте за споразумението. Няма двусмислие в гласуването. Ние гласувахме за отхвърлянето на споразумението. Сега Драги колеги, преминаваме към трансферите. Моля за тишина. Думата има Сидония по 15-та точка в дневния ред – и Сидония ще ни представи някои трансфери. Много ви моля за внимание. Онези, които искат да говорят, да отидат по а, бреговете на Марокко, за да продължат своите разговори. Сидония. Правилото в нашата комисия е колкото по-малки са сумите, толкова по-силно е вълнението. Затова за мен е трудно да привлека вниманието ви върху те 790 милиона. Ще се опитам. Днес са представени поредици от трансфери, свързани с с изпълнението на бюджета с 2011 година, някои от тях са свързани с относително дребни суми. Ще ги спомена само и ако колегите нямат въпрос към мен или комисията, ще спра до тук. Трансфер 49 е свързан с фонда за приспособяване към глобализацията. Не смятам, че тези трансфери имат нужда от дълги обяснения. тъй като те е, съответстват на това, което ни представи Барбара Матера. Искам обаче да привлека вниманието ви върху трансфер 34, който третира 790 милиона и 200 хиляди, което е 0,6% от нивото на плащанията приети за финансовата 2011 година. Това означава, че има поредици от бюджетни редове, които трябва да бъдат подкрепени 57 редове и трябва да бъдат подсилени 46 редове е, ще бъдат намалени. Разбира се, аз няма да се занимавам а, е, с всички тези бюджетни редове подробно, тъй като сте ги получили на време. Само ще кажа няколко думи за баланса по функция. По функция 1А това е плюс 56 милиона евро за втора категория, минус 107 за 3А плюс 20 милиона евро и за четвърта функция минус 74 милиона. Защо е, е, има това значение? Ми то е свързано с дейностите ни през 2012 година. Трябва да видим къде има потребности, в кои е, функции, особено кръщящи са нуждите в функция 1. Аз ще се спра само на някои редове, които според мен са много важни. Това е подсилването на 285 милиона за седмата рамкова програма. Много добро изпълнение на тази програма. Много добро изпълнение и за ученето, което продължава през целия живот, което мен лично ме радва и значителни потребности за програмите за конкурентност, и новаторство. хуманитарна помощ 95 милиона повече инструмента за съседство 30 милиона и общата политика сигурност и отбрана 32 милиона. Това говори за това къде са нуждите. Не можах да установя проблематични въпроси с едно изключение. За някои програми има потребности от кредити за плащания и това ще бъде обсъждано при коригиращия бюджет 6 програми, които са приоритетни за Европейския парламент, които винаги са били приоритетни за нас, като седмата рамкова програма, няколко бюджетни реда, свързани с четвърта функция. Имах някои незначителни въпроси към комисията, но получих от тях разяснения. И като ваш докладчик аз препоръчвам тези трансфери да бъдат одобрени. I feel relieved when I presented. Uh, чувствам облегчение от това, че представих тези трансфери. Разбира се, мога да продължа но разбира се, аз съм за одобряването на всички останали трансфери. Исках само да привлека вниманието ви към тези конкретни трансфери. Председателят, сега ви предлагам Господи Артонг иска думата. Искам някои пояснения за докладчика. 36 за Марокко. Това логично ли е, като имаме предвид, че комисията по рибно стопанство вече отхвърли споразумението? Ще стигнем до това. Господин Хагланд, имате ли коментар по 36? Да, само искам да кажа, че трансферът е логичен. Ловим риба цяла година поради комисията не ни поиска съгласието. Ние трябва да плащаме за тази година за Марокко и преди окончателното гласуване в пленарна зала ще стане януари или декември. Това означава, че ние ще трябва да плащаме цяла година, така че ние трябва да приемем трансфера, независимо от това дали ни харесва споразумението или не. Председателят. Изчакайте малко. Преди да се върнем на 36, аз искам да решим да се, да се занимаем с по-лесното гласуване. Нека да гласуваме 34, това, което Сидония ни представи. Много важен трансфер, свързан с една много важна а, сума за кредити за плащания. Кой е за 34-ти трансфер? Против. Двама. Въздържали се. Приема се. Предлагам ви да гласуваме амблок трансферите, съответстващи на вота, който проведахме по доклада на Барбара Матера 29, 38, 39, 40 и 41. Гласуването за Австрия, Ирландия и Гърция. Кой е за? Против. Въздържали се. Тези трансфери са приети. Те съответстват на това, което вече приехме. Стигаме до 36, съответстващ на споразумението с Марокко. Двамата докладчици искат да се изкажат и да отговорят на въпросите и коментарите. Господин Алфонси и след това Сидония. Аз съм напълно съгласен с казаното от господин Хаглунд. Очевидно е, че ние гласувахме по принцип. Ясно е, че са направени, че са ангажирани средства и не смятам, че трябва да правим крачка назад. И това, което каза господин Хаглунд е абсолютно вярно и ние трябва да гласуваме. Господин Артонг и след това Сидония. Благодаря, господин председател. Разбрах, че има споразумение с Марокко, което започна в началото на годината, но и има една сива област. Като имаме предвид факта, че не искаме да разширяваме, да продължаваме новото споразумение, че искаме да го спрем, ми се струва странно, че ние ще правим трансфери. Сидония има думата. Uh, Както казах в началото, аз съм за всички трансфери, но искам да кажа съвсем ясно, че по 36-ти трансфер съм съгласна с казаното от Хаглунд. Е, непрекъснато се лови риба, която трябва да се плаща. Съгласна съм, че от е, очевидно има нужда от по-задълбочена дискусия по споразумението за риболов. Ако трябва да се платят парите, след като рибата е уловена от риболовни кораби на Европейския съюз, е ясно. Ето защо аз съм за този трансфер. Господин Хагланд, съвсем накратко да обясня. Както каза Сидония, след като протоколът е продължен, той щеше да бъде е, прекратен в началото на годината, но се продължи с една година. Ние ловим риба вече 10, години, 10 месеца и ние трябва да платим това, което сме уловили. Мнозина от нас, това число и аз самият, не сме много за споразумението и аз бях сред, бях сред тези, които гласуваха споразумението в този му вид да се прекрати. Ние работихме в много добър дух в Комисията по рибно стопанство по критериите, на които трябва да отговаря едно приемливо споразумение. Но това е дискусия, която не следва да се води тук, тъй като в нашите правомощия не влизат рибовните въпроси. По отношение на економическите въпроси, ние ловим риба от 9-10 месеца и ние трябва да платим това. Факта, че Европейската комисия се справи зле с задачите, не означава, че а, е, ние трябва да създадем проблеми на мароканците. Грешката не е на мароканците, грешката е на Европейската комисия. Ето защо Европейския съюз трябва да си плати онова, което е ползвал. Отделен е въпроса дали ни харесва онова, което ни е представено. Ще резюмирам, казва председателят, като представя нещата от юридическа гледна точка. В крайна сметка става дума за следното. Съветът се прие да, удължи, да продължи с една година съществуващо споразумение. Риболът продължи през тази година, както казах господин Хаглунд и господин Офонси, и ние трябва да си, го, да си платим за това това, това е различно от бъдещият протокол. Някои са враждебно настроени, но ние трябва да си платим сметките до сега. В противен случай Марокко ще, се, ще заведе дело срещу нас и ще го спечели. И в светлината на тези отношения. Кой е за този трансфер? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Двама. Трима. Приема се. Сега. 42 и 45. Това изисква ли някакви особени коментари, госпожо докладчик? Не. Подлагам на гласуване Амбок 42-45. Кой е за? Благодаря. Против? Двама. Въздържали се? Няма. Приемат се. 0-1 е за, за сведение. Приключихме с трансферите на Сидония. Имаме няколко трансфера на Хелга. Тя е в... Тя не е тук, но Изабел ще ги представи. Благодаря, господин председател. Това са три трансфера. Първият е свързан с, с а, за прехвърляне на 5 милиона евро от резерва за щети проекти. Това са юридически разходи. Предлагам да го одобрим. Второто е свързано с два превода от економическата и социалната комисия за бюджетни постове и също така свързани с управлението на персонала. Това се отнася за 6 до 40 милиона евро, респективно, във връзка с лица заети на договорни основи, така че предлагам да дадем зелена светлина. Третото е свързано с службата за външни дейности за а, сфери, е, свързани с 4 милиона евро. Това са различни бюджети. Е, вие сте запознати с досието. Е, службата за външни дейности би искала да има кредити от 4 милиона евро за заплати, така че предлагам да не се противопоставяме на това искане за трансфер. Благодаря, господин Хартонки иска думата. Благодаря, господин председател. Съвсем малка бележка. Получих едно запитване от холандски гражданин миналата седмица, който е разгледал тези документи и той говореше за Европейската служба за външна дейност. Е, той говореше за милиони евро, които ще се изразходват за закупуването на нови мебели. Та нашия гражданин се питаше какви ще са тези мебели. Искам само да кажа, че а, цената не е свързана с красотата. Да, но а, също така ще кажете на господин Хартонг колко е дебел мукета и също така откъде произхожда мрамора на, на масите. Може ли да гласуваме анблок? Е за? Благодаря. Против господин Хартонг, въздържали се. Благодаря ви. Трите а, трансфера са прияти. Благодаря на докладчика. Сега преминаваме към точка 6. Преразглеждането на европейската политика за добро съседство. Докладчика не е тук, но има заместник. Имаме списък за гласуване. И... Имате ли всички а, съответните списъци? И така, преминаваме към изменение едно. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2 на Мигел Порташ, докладчика е за, коп за, против, въздържали се, приема се 3. Господин Паксас, докладчика е против, за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение на Сариуш Волски, докладчика е против, кой е за, против, всички други групи, въздържали се, отхвърля се, 5. Отново господин пак с кой е за, докладчика е против, Възръж... против, въздържали се, отхвърля се, Андреас Мелцер, 6 изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се, 7. Сериуш Волски, Докладчика прави а, устни изменение да се замести борба с корупцията с борба срещу корупцията. Кой е за тази борба? А, благодаря ви. Против, въздържали се. Значи всички ние сме против корупцията. И така, осмо изменение, е, то съвместимо ли е, докладчика е за. А всъщност тук има осно изменение. И така, ако разбирам добре, Устното изменение believes that you must uh, adopt a new approach и така нататък, както чувате. Другите думи са а, е премахнати. И така, докладчика е за. Кой още е за? Благодаря. Против? Въздържали се, приема се. Девет е а, включено в 10, но 10 не е гласувано, но първо трябва да го гласуваме, значи. Значи първо а, гласуваме 10-то изменение, защото то е доклад, изменение на докладчика. Кой е за изменение 10? Благодаря. Против? Въздържали се? Приема се. Следователно, Д Деветото изменение е включено. 11. Докладчик е против. Кой е за? Няма за. 12 на господин Сариуш Волски. Докладчика е за. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Зелените са за, след като помислиха малко. Сега искаме да попитаме зелените дали са за 13, докладчика е против този път. И така, добре. Ще се забавляваме с електронно гласуване на изменение 13 на колегата Сариуш Волски, защото, моля, гласувайте. Край на гласуването. И така, 12 за, 14 против. Отново ли е, няма една карта? Добре. 13 за, 14 против, така че е, изменение 13 е, отпада. Имаме голям компромис, одобрен от докладчика с устно изменение на Сидония. което е да се замести have a long-term prospect of joining the EU с have a EU perspective. Това става дума за съседни държави. На френски е, е едно и също, но има други езици, в които може би текста значи нещо различно. Сега по устното изменение – Докладчика има представител тук. Искам само да кажа, че ние не сме готови да включим това в компромисното изменение. Да, да, но а, вие всъщност предлагате да се гласува против или а, отказвате изобщо да гласувате? Аз не предлагам да не гласуваме. Аз смятам да се гласува против това компромисно изменение. Значи, това не ни изненадва, казва председатели. Няма дебат между испанците и португалците. Аз мисля да гласуваме без изменението. Останалия компромис, останалото от компромис А, кой е за? Ти си за, нали? Значи без устното изменение. За мен това е много странна процедура за гласуване. Има ли съгласие да се гласува устното изменение? На мен не ми е ясно. Предлагам ви да гласуваме по компромиса, а след това да гласуваме върху устното изменение. Значи можем първо да, ако искате, може да гласуваме първо устното изменение. Добре, това е, може ли по-логично. Добре, предлагам ви да гласуваме устното изменение на Сидония. кой е за? Кой е против? Нека да проверим електронно. Турмон да Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 13 плюс 1, 14 срещу 12. Изменението се приема. Сега за останалата част от компромисното изменение. Кой е за? Против. Трима против. Компромисното изменение се приема. И така. изменението на госпожа Бертман. Първата част е включена в компромисното изменение. Това е изменение 14, втората част. Благодаря. Против, въздържали се, отхвърля се. 15 е включено от компромис А, както и 16. 17 докладчика против. А кой е за? Никой против, въздържали се. И е, 18, докладчика е против. Под, отхвърля се. 19, Хаклун, докладчика е за. За, против, въздържали се, приема се. 20 на господин Сариш Волски, докладчика е за. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 21 на господин Порташ, кой за? Докладчика против въздържали се, отхвърля се 22, докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, приема се 23 на господин Баксаш, докладчика е против, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 24, докладчика е отново е против, кой е за, против, въздържали се, същото мнозинство отхвърля се 25 в два части. Докладчика не харесва първата част. Първата част гласуваме кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част докладчика е за, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б на докладчика, кой е за, против, въздържали се, приема се. 26 е включено, окончателно гласуване на доклад, че да кой е против. Двама въздържали си, всъщност няма е, е, въздържали си. Поздравление на докладчика. И сега вече може да минем към последното гласуване. Кандидатурата на Харватия Имате а, списъците за гласуване. Изменение едно, Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Две, На същия автор. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 3 на господин Хартонг, докладчика е против, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Четири на госпожа Нейнски, докладчика е за, против, въздържали се, приема се. 5 на господин Хартонг, докладчика е против, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 6. Госпожа Нейнски, този път докладчика е против. Кой е за? Против. Благодаря. Отхвърля се 7. Господин Хартон, докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се 8. Гресленейски, докладчика е за. Против въздържали се, приема се. Компромис от докладчика без номер. Кой е за? Единствения компромис. Благодаря. Против, въздържали се, приема се. Включва изменение 9 и първата част на изменение 10. Но госпожа Гресле е дала е на втора част, е, по който ще гласуваме кой е за, докладчика е против. Аха, зелените гласуват, всъщност вече компютъра трябва да потвърди, гласуваме електронно. По втората част на изменение 10. Край на гласуването. Е, сега вече наистина край на гласуването. 14 плюс 1, 5 за 12 против. Приема се втората част на изменение 10. Изменение 11 е съвместимо с предишното изменение. Докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12. Гресли и госпожа Нейнски. Отново в две части. Първата част. Докладчика е за. Кой е за? Против въздържали се, приема се втората част, докладчика е против, кой е за? Какво правят зелените по тази втора част на изменение 12? Добре, кой е против? Въздържали се, същото мнозинство. Това е едно черно-зелено съглашение. Добре, 13 гласуваме сега. 13 на господин Хартон, докладчика против каза, е за, против въздържали се отхвърля се, 14, докладчика е против, за, против отхвърля се, 15, за, против, въздържали се отхвърля се, 16 на госпожа Нейски, отново в две части. Първата част докладчика е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Добре, зелените се накланят към вас. Тук вече става зелено-червен съюз. Отхвърля се втората част. Докладчика е за. коза, е за? Против въздържали се, приема се. 17, господин Хартон, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 18, а, за, против, въздържали се, отхвърля се. 19, тук има устно изменение от докладчика. И по това устно изменение госпожа Нейнски, която е автор на докладчик на изменението, извинете. Просто исках да кажа, че ние от ЕНП бихме предпочели да запазим оригиналния текст, а не осмото изменение. Господин Фолгел. Благодаря, господин председател. Аз а, мисля, че ние бихме предпочели да продължим с устното изменение, просто само да добавим няколко думи на края на параграфа, които да засилят позицията на парламента. От това зависи как ще гласувате парламента. Аз предлагам точно това да направим. Ще гласуваме писменото изменение и като, тъй като устното изменение е допълнение, след това ще гласуваме това допълнение, ако нямате нищо против. И така, изменението в писмена форма на госпожа Нейнски без устното изменение. Кой е за? Вие сте против ли? Микрофон, моля. Защо? да, логично е да сме за писмената част. Значи, кой е за писмената част? Кой е против? Въздържали се? Добре. А сега, като допълнение, устното изменение на докладчика, което не се харесва на госпожа Нейски, но това е предложение на докладчика. Кой е за? Против? Добре, нека да проверим. Воте, воте, воте, воте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 12 за, 13 плюс 1 против, значи отхвърля се. И така, 20. Докладчика е за. Кой е за изменение 20? С устно изменение на докладчика. А, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Поздравление на докладчика и на неговия говорител. И така, сега ще, преди да приключим с гласуването, ви предлагам, имайки предвид, че точка 7 е отложена, аз се обръщам към госпожа Вертман. Доклад, гласуването на вашия доклад е отложен. По 17 докладчика не е там, не е тук, отлагаме го и сега предлагам да минем към точка 5 която е на големия рибар Франсуа Алфонси за Гвинея Бисао, след което да разгледаме всички точки по проекто бюджета за 2012 година. Имате а, думата. Аз ви предлагам да отложим тази точка. аз всъщност бях объркан. Тук имаше някакво объркване. Отлагаме точка 5 за следващо заседание. И сега преминаваме към последната точка от дневния ред. И това, което ви предлагам е да. А, направим едно резюме на трилога от миналата седмица – аз също така ще пред, пред, представя също така и Сидония, ще предложи коригиращия бюджет 6 и ако има въпроси от страна на колегите, те могат да ги зададат на докладчика и след това ви предлагам много а, бързо да преминем към заседанието на координаторите, защото имаме нужда от да очертаем нашата тактика за триалога. По триалога, който се проведе миналата седмица, той беше посветен в общи линии на първа размяна на становища по бюджета за следващата година. Имаше представене от докладчика на измененията, прияти от парламента. През октомври проведе се обмен на мнения по начина на водене на преговори, както и по самия процес на преговорите. Това, което трябва да се запомни, разбира се, Франчески Жозе Манюел ще а, го направят в сегашния контекст, трябва да се а, насочим съвсем конкретно. Приветствам генералния директор, който ни почета със своето присъствие. Идеята е да се постигне споразумение в срока предвиден от договора, т.е най-късно в следващите дни, най-късно до деня на помирителното заседание на 18 ноември. От друга страна, ние пледирахме а, много силно и комисията и съвета ни разбраха. Пледирахме за политическата необходимост да не се смесва преговорите по бюджета за 2012 година с финансирането на а, програмата ИТЕР с допълнителни средства. Нашия доклад Нашите докладчици казаха това, докладчиците на МФФ и Хаймербъргер за многогодишната финансова рамка, Франческа Балзани също каза това в частен порядък, е, че ние не сме враждебно настроени да се разгледа въпроса за свръхразходите на ИТ характер, но да няма никаква интерференция. В противен случай ще се постигне пълен неуспех. А, ние а, миналата година имахме проблеми а, поради ИТЕР, не само поради него, но и поради него. И парламента не може да приеме компромисът, предложен от комисията по етер. Второто условие е, че ние не можем да приемем отново да отворим досието, защото това, което е на масата на преговорите е различно от новото предложение на Европейската комисия, което е прието от съвета, но не е приемливо за парламента, защото се изисква отново да се приеме предишното предложение. А съвета е по-склонен да приеме новото предложение, но трябва да се разбере, че парламента е по-малко склонен в сравнение с миналата година да приеме това предложение. Междувременно в сферата на ядрените изследвания се случиха определени събития, които биха могли да а, люшнат а, общественото мнение и да се зададат редица нови въпроси. Следователно, ние не бихме били готови отново да отворим тази тема, освен ако няма някакво ново представяне, което да се направи от а, конференцията, а, от а, комисията, извинете, официално. И така, освен това, това, което бих искал да предложа и което би било прието от съвета, това, което е обичайно при такива трудни а, заседания, утре на помирителното заседание да а, се занимаем с въпроси, по които е почти постигнато съгласие и също така да се насочим към проблемите, по които няма основни проблеми. Това са а, стотина бюджетни редове, по които няма а, големи различия в становищата на трите институции. След това трябва да разгледаме пилотните проекти, подготвителните действия, по които имаме доста близки позиции. Докладчика е във връзка с комисията за разглеждането на всички изменения, които предизвикват а, коментари от комисията за изпълнимостта на а, текста според комисара Левандовски и, комисията и след 3А, 3Б и 5 под резерва, аз ще уточня. Би трябвало да можем да а, постигнем напредък доста бързо. А по по-деликатните категории, по които ние сме а, стигнали тавана на нашите възможности и на нашата гъвкавост за финансиране на приоритетите, без твърде много да се намаляват приоритетите нашите и на а, върху на съвета, ни би трябвало да представим нашите приоритети и да видим как съвета ще реагира, какви са пунктовете, по които те могат да проявят отвореност и къде се намират блокиращите пунктове за да може да се постигне достатъчен напредък по преговорите утре, за да може да направим така, че през следващата седмица да може да се съсредоточим само по тежките пунктове, категориите АА и категория 4. с изключение на един дребен проблем в пета функция, където мисля, че не трябва да губи много време днес, се оказва, че инфлацията през 2011 година е по-висока от предвиденото в бюджета и следователно и автоматичното индексиране на служителите на институциите ще доведе Юта се радва увеличение, което ще бъде по-високо от предвиденото за 2012 година. За, бюдж... за бюджета за 2011 година това ще означава коригиращ бюджет – и съветът е доста натъжен. Трябва да знаем как ще приключи всичко това, защото има съдебна практика на Европейския съд. Знаем, че преди две години съветът се опита да се противопостави на приложението на правилника. Съветът загуби заведеното срещу него дело и с изключение на този проблем – всички останали елементи на пета функция не би трябвало да предизвикат проблеми. Съветът е наясно с това, че парламентът полага усилия относно бюджета за 2012 година. Ето така стоят нещата. Последното, което е очевидно е най-трудно и което пазим за края и ще дадем своето съгласие на края са кредитите за плащания. За тези кредити ние имаме доводи в подкрепа на исканията на комисията. Заедно с това обаче има нови елементи, които са не толкова положителни. един много важен аргумент в подкрепа на исканията на комисията, както впрочем направихме и преди 15 дни, е, е освояването на кредитите за 2011 година не само за структурните фондове, но и в трета функция има увеличение от 20% и за цялата 2011 година имаме 3,5%. Помните магическата цифра от 2, няколко процента заложена в бюджета. Това е нормално, тъй като, см, тъй като сме в края на многогодишната финансова рамка и освояването на средствата се повишава и сега се теглят кредитите за плащания. Ето това е общата ситуация. Е, определени държави членки е, са из... не казват цялата истина за точната ситуация и е, така прилагат а, творчество в четоводството. В бюджета не трябва да се залагат а, цифри, които не са реалистични. Ако не смятаме, че не могат да се увеличат с 4% кредитите, това не трябва да се залага в бюджета. Ето, това са съображенията, които трябва да имаме предвид. Съветът, от друга страна, в своето гласуване през лятото прие увеличение на кредитите за от 2,2%, което съответства на прогнозите за инфлация 2011 година, направени от комисията тогава. С, Впоследствие прогнозите се ограничиха, но ако, което е много хубаво за потребителите, но ако съвета държи на тази позиция, то няма да съответства на това, което ви казах. Последна забележка. Ако искаме да запазим графика с тази логическа последователност, очевидно е необходимо Надявам се, че с координаторите ще намерим споразумение. Трябва да постигнем споразумение по цифрите, записани в бюджета за 2012 година за ИТЕР. Нормалното финансиране на ИТЕР, ако мога така да кажа без това да влияе върху начините, по които ще се финансират преразходите. Дори ако искаме да, да не се смесват преговорите, финансирането на ИТЕР е предвидено за целия период 2007-2013 година. Това е. Франческа, искате ли да добавите нещо? Съвсем накратко искам да кажа нещо, защото това, което обяснихте вие, беше доста подробно и изчерпателно. Това, което искам да добавя, е нещо много положително включено в документа и то е свързано с едно заявление за техническата изпълняемост на отделните елементи. Приоритетите а, се избират по строго определени а, а, критерии и според комисията това са приоритети, които са изпълняеми а, през 2012 година. Не трябва да се включат прекалено много средства в една бюджетна функция и след това да не могат да се разходят. Тук става въпрос за това да се залагат политически приоритети, да бъдат договорени те и тук става въпрос за ефективното разходване на средствата. На следващото място раздел 2. Някои новости бяха включени, доста щекотливи са темите. Целта е в бъдеще да се из да се избегне появата на бактерии убийци. Това е свързано и с функция четвърта. И така, парламента прие решение да бъде коригиран бюджета, да бъде изготвено проект на коригираш бюджет да бъде предоставен на комисията и на съвета. По отношение на функция четвърта за ЦФБ бяха намалени средствата, но това са средства, които се отнасят до гъвкавостта Сега въпросът с плащанията. Вие казахте, че тук става въпрос за стратегически цели и трябва да видим а, ние като парламент какви а, приоритети ще си заложим и какви решения ще намерим, за да финансираме тези приоритети. От самото начало като парламент ние Бяхме готови да приемем тези условия само когато комисията подкрепи нашите приоритети. По време а, на преговорите в помирителната а, комисия трябва да настояваме за това приоритетите да са изпълняеми. И трябва също да се определи и размерът на плащанията парламентът няма някакви абстрактни цели, свързани с плащанията. Има, ние имаме специфични цели, които сме заложили в а, а, бюджета и ние искаме комисията да а, прояви доверие. Представили сме цифрите за 2011 и искаме а, комисията а, да приеме а, нашите изходни пози, позиции като основа за преговорите. Жозе Мануел. Muito breve, senhor presidente, até porque como господин председателю, съвсем накратко. Искам да кажа, че вашето изказване беше прекрасно и ясно. Искам да добавя следното. Може би да добавим още две изречения това, че съвета трябва да изпълни своето обещание, трябва да спазва правните норми. Съвета трябва да има предвид, че институциите вече са предприели а, много драстични съкръщения на средствата. И това, което обещава съвета на, на Харватия, носи след себе си съответните финансови последствия. не трябва да се стига до там, да не се изплашат повече средства. А, трябва просто и съвета да прояви разум. Е, Господин генерален директор, на този етап искате ли да отправите призив към членовете на тази комисия да насърчите парламента да защитава подкрепя позицията на комисията. Но тъй като, така, тъй като сте ни удостоили с присъствието си, мисля, господин председател, че в встъпителните си думи вие много добре очертахте проблемите, с които ще се занимаваме по време на срещата. Нямам какво много да добавя. Очевидно става дума за труден въпрос, а именно кредитите за плащания. Всички ние сме наясно, че комисията представи цифри, по които се е мислило много зряло. От друга страна имаме позиция на съвета – която е силно рестриктивна и това са много трудни въпроси, що се отнася до, въп... до функция 1 и 4. Комисията е готова да подкрепи парламента, за да се улесни постигането на компромис На този етап няма да кажа повече и на дискусията по време на среща на координаторите ще уточните позицията на вашата комисия. Благодаря. Има ли тук чанове, които не са а, координатори? Господин Елис, един въпрос по ИТЕР. Е, спрях се на темата за ИТър, защото тя е важна за моя избирателен район. Е, там се разработва един проект, който е финансиран от Европейският е, съюз, но в момента проектът е застрашен и бъдещето му не е сигурно. има документ, който беше представен, не знам дали сте го видели, линк, който препраша директно към Итър. дали са взети някакви ясни решения, защото след като като няма ясни решения, това поражда несигурност за бъдещето. В този случай искам да ви припомня, че края на октомври приехме резолюция, в която имаше абзац, в който се казва, че до края на годината искаме да има решение по този въпрос като по този начин се предостави възможност за ам, едно плавно преминаване изпълнение на, на проектите. По този начин ще се даде възможност и на ИТЕР да се изпълни като проект. Говорех с директора преди няколко седмици и той е много загрижен и много разтревожен. Е, малко нереалистично, когато говорим за нещо след 25 30 години. Тук става въпрос за нещо конкретно, за конкретен персонал, за конкретни проекти, за това как ИТЕР ще функционира в бъдеще. Господин председател, това не е едно от нещата, които можем да изпратим забвение. Трябва да имаме яснота по време на а, преговорите, така че да може да се а, стигне до заключение по този въпрос до края на годината. Благодаря. Имахме възможност да говорим този въпрос във връзка с доклада на Карл Хагунд. Господин генерален директор, ще кажете ли нещо по този въпрос? Искам да успокоя Джеймс Селес, че комисията е много разтревожена. Не само, че е разтревожена, но иска да даде своя конструктивен принос за намирането на споразумение между парламента и съвета. Мисля, че подходът, който вие очертахте, е напълно разумен и ни се струва, че е задължително да постигнем споразумение за ИТЕР до края на годината, като знаем, че правното основание е, изтича в края на годината и в момента е, разискванията са блокирани, тъй като нямаме съгласие по цифрите. Знаем какво е значението на програмата JET за ИТЕР и ни е, смятаме, че е задължително това споразумение да се постигне до края на годината, тъй като ние трябва да подкрепим учените, които от 1 януари ще се окажат в трудно положение. И Европейската комисия ще помогне по всички възможни начини да се постигне споразумението. Надяваме се, че ще успеем да помогнем за постигането на това споразумение. Въпросът е неотложен и искам да подчертая, че да подчертая спешния характер на този проблем. Благодаря. Е, след като има неотложен проблем, се надяваме, че той ще бъде решен и ще има нон-пейпер държавите членки, които са най-засегнати от различни аспекти е, на ИТЕР, ще намерят е, разбиране в другите институции. Ш, е, надявам се, че и парламента ще приеме да се обсъди този въпрос. Благодаря, ако няма други. Закривам заседанието. И след 5 минутна почивка ще